всяка година в първото полугодие провеждаме срещите в рамките на структурирания диалог. Това е, предвидено в рамките на нашето рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и комисията. ще се възползваме от тази възможност, за да проследим развитието на реформата, която започна през 2013 година, да отчетем първи резултати и да видим какво предстои в рамките на реформата, която подготвяме през 2017 както и да отбележим някои въпроси, които ни интересуват в рамките на програмата на комисията за 2017 и 2018. Ние междувременно подготвихме е, въпроси, които предоставихме на комисаря Андрю Кайтес, но това не означава естествено, че да, членовете на нашата комисия няма да имат възможност да задават и спонтанни въпроси. Ще чуем първо въведение от страна на комисаря, след това всеки е, от е, координаторите ще има възможност е, да представи своите виждания и въпроси в рамките на две минути и ще дадем думата и на членовете. И така, господин комисар, давам думата на вас първо. Благодаря, господин председател. Микрофон за е, комисаря Андрю Кайтес. Chairman, Надявам се, че не. Сега ме чувате. И така, благодаря господин председател, уважаеми членове на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. За мен е удоволствие да продължим структурния диалог през тази година. Както знаете, ние традиционно провеждаме такива срещи, за да обсъдим най-съществените въпроси на деня – Бих предложил една малко по-различна процедура, господин председател, при днешната ни среща. Бих искал да говоря за политиката по отношение на безопасността на храните и здравеопазването защото това са въпроси, които засягат гражданите на Европейския съюз. И същевременно ще се спирам и на конкретни въпроси, които вие сте ми задали в списъка с въпроси, които ми изпратихте предварително. Със сигурност има много-много интересни въпроси, които можем да обсъдим. Като комисар, отговарящ за безопасността на храните, мога да се ява, че нашата система е много добре структурирана през последните години. И в края на 90-те години началото на 2000-та година ние преживяхме тежка криза. Сигурно много от вас си спомнят колко големи бяха щетите след някои от епидемиите по животни които преживяхме в рамките на тази криза. Но междувременно можем да заявим че имаме една много добре координирана и силна система, която може да реагира на предизвикателствата бързо. при всички положения подходът, който сме възприели, очевидно показва резултати комплексността на продоволствената верига изисква обаче актуализация и подобрения. Ние трябва да гарантираме храните по продоволствената верига, така че те да бъдат освободени от антимикробната е, е, резистентност, да бъдат е, освободени и от медикаментите, които много често се подават на животните и химикалите, които се използват в растенията. Е, в растениевътството. Естествено, е, трябва да е, водим много последователна политика по отношение на намаляването на антимикробната резистентност в момента можем много по-добре да осигурим защитата на храните от вредни субстанции, като в момента можем да се похвалим с много висока степен на безопасност на храните. Е, това е, се основава и на системата на проверки е, на изпитванията и тестванията, които провеждаме и не изследванията, включително и това, което в момента се провежда от комисията, така че в края на периода ще имате възможност да научите повече за заключенията в това изследване. В повечето а, а, сфери а, можем да се похвалим с много по-голяма устойчивост и по отношение на климатичните промени, и по отношение на отпадъците и управлението на отпадъците. А, всичко това естествено е свързано и с безопасността на храните. А, тук ще ви напомня за Европейската платформа за а, отпадъците и за а, а, намаляване на разхищението на хранителни отпадъци, най-вече на храни. По този начин ние се опитваме да насочим процесите по-добре и да реализираме економии и да спрем разхищението в това отношение. Подобрения отбелязваме и в, по отношение на здравето на животните, най-вече по отношение на заразните болести това ни помага да намалим а, а, епидемиите е, по животните и е, да ограничим и неблагоприятните последствия от тях. Много последователно се борим е, е, срещу заболяванията по животните и е, е, последователно е, правим преглед на състоянието в тази сфера. Междувременно вече можем да се похвалим с добри резултати по отношение на превенцията на нодоларен дерматит, на африканска чума по свинете. И същевременно вече имаме нов план за превенция на заболяванията и най-вече за превенция на новите заболявания, които са нетипични за Европа. Продължаваме с предложените вече мерки в това отношение но целта ни е най-вече да установим и е, е, защита на животните от епидемии, както и фитосанитарна защита. Е, Сълскостопанското производство е, е свързано тясно с организацията на цялата система, с организациите на производителите, регламентът за контрол на ефективността ще се обсъди и гласува утре от парламента. Целта е да постигнем повече устойчивост в развитието на сълскостопанския сектор и да осигурим безопасност на храните за европейските граждани. Какви са очакванията на гражданите? преди около 15-20 години именно безопасността на храните бе основната грижа на гражданите. Е, междувременно вече е, гражданите очакват не само безопасност е, на храните, те очакват обработените хранителни продукти да отговарят и на изискванията по отношение на хуманно отношение към животните. Е, това е, е в центъра на вниманието на всички е, държави членки ние непрекъснато, в крайна сметка, поставяме нещо на масата и установяваме, че всички ние и членовете на нашите семейства, включително и гражданите на Европейския съюз като цяло, очакват не само вкусна, качествена храна, но и храна, произведена по един безопасен и хуманен начин, с мисъл за е, животното или за природата, за растението. Е, така че в това отношение е, трябва е, да а, помислим за възможностите за подобряване на нашата а, политика по отношение на хранителните продукти, етикетирането им. А, това естествено е свързано и с големите предприятия, които също мислят за производството на по-здравословни е, храни, защото това е, се търси и това е и е, едно от основните искания на парламента от няколко години насам. Ще спомена задължителното обозначаване на съставките е, не само на хранителните продукти, но и е, на напитките, на е, алкохолните напитки. Няма оправдание за липсата на точно описание на съставките на алкохолните напитки. Е, работим по предложение, което ще включва и списък на всички съставки е, на алкохолни напитки е, преработените е, храни, е, е, съдържанието на мазнини, на захар, на сол и на други съставки, които обославят качеството на хранителния продукт, трябва да бъде съвсем точно. И в последните години ние се е, споразумяхме е, за намаляване на добавената захар с 10%. Е, системата за наблюдение включва именно тези занижени допустими стойности на захар и други добавени съставки. В това отношение ние работим и в рамките на интергрупата за здравето на животните и хуманно отношение към животните. групата ще продължи да работи по тези въпроси и да подготвя предложения, които отговарят на очакванията на гражданите. Новите производствени методи е, изискват е, е, съзнание за това, че всички ние трябва да се борим срещу е, недоверието, срещу съмненията на гражданите нови е, субстанции, нови производствени методи е, навлизат е, на пазара. Е, генно модифицираните организми е, от е, е, повече от две десетилетия са в центъра на обществеността, на общественото внимание и в това отношение ние ще трябва да поемем инициативата за един активен дебат с участието на експерти много хора в социалните мрежи споделят своето мнение по тези въпроси, но понякога то не е научно обосновано. Необходими са ни оценки на експерти, на учени. И това е всъщност една от основните тревоги на членовете на вашата комисия – Говорим за е, безопасност на храните, за е, е, ефикасност, ефективност на производството, за чистота, за високо качество на продуктите. А това означава, че е, ще трябва да се е, осъществи промяна не само в е, конвенционалното земеделие, но и в е, биологичното земеделие. Е, нашето законодателство поставя много високи изисквания към а, е, а, е, производителите на пестициди. А, е, защото а, е, пестицидите а, е, се използват и в а, фуражите, и в а, растениевътството, и градинарството, и те попадат по този начин и в а, човешкия организъм. Необходими са ни нови а, научни доказателства за а, а, вредното влияние на пестицидите. И в това отношение комисията смята, че трябва да напомни за предложението за ендокринните дисруптори. Нашите предложения винаги се основават и на данните, публикувани от Световната здравна организация. И въпреки всичко, непрекъснато ни критикуват, че не сме достатъчно строги, не въвеждаме достатъчно ограничения в това отношение. А същевременно, от друга страна пък ни критикуват, че навлизаме в, така да се каже, в непозволени сфери и правим производителите неконкурентно способни Нуждаем се от един а, е, разумен а, е, обществен дебат в това отношение и а, е, а, експертно мнение. Естествено, че се отнасяме много сериозно към тревогите на европейските граждани, но същевременно когато взимаме решенията, се ръководим от принципите за прозрачност и за възможно най-добре обосновани решения. В това отношение комисията не прави отстъпки. Стратегиите, които тя разработва, винаги се основават на научни изследвания и научни данни господин председател, уважаеми госпожи и господа. На ваше разположение съм за въпроси и ще се постарая да отговоря на тях. Okay. Dziękujemy za całościowe Благодаря ви за тези уводни думи. Благодаря ви за решителността, която проявявате. Скъпи колеги, в момента е 19.30, а 25 човека поискаха думата. Координаторите ще разполагат с по две минути за изказване след което ще чуем и останалите колеги, но бих искал да ви помоля да не повтаряте въпроси, които вече са били задавани. Господин Десе, първ заповядайте. Благодаря, господин председател. Много благодаря на господин комисаря за неговата визита в комисията ни по земеделие. От името на моята политическа група искам да ви благодаря за отличната ви работа като комисар. Аз следя вашата работа отблизо и установявам, че вие сте сред успешните комисари. Вие споменахте някои важни теми, като например разхищаването на храна. Аз мятам, че това е въпрос свързан с обучението, образованието на нашите младежи. Има какво да направим в тази посока, да обучаваме младежите как да готвят. Може би на европейско ниво трябва да бъдат съставени такива програми. Аз съм наследил отношението към храната на моята баба и не мога да изхвърлям храна. По този начин спестявам 20 кг хранителни стоки годишно. Споменахте хранителното здраве. Тук Европейският парламент взе решение относно вноса на плодове и зеленчуци. Споменахте и птичия грип. Искам да попитам какво е а, моментното положение. А, ние като Европейски съюз трябва да внимаваме да се спазват забраните за използване на хормони, наскоро въведени в САЩ. А, по отношение на вируса Шмаленберг, ще кажа, че се работи, има напредък по създаването на вакцина. И накрая, последна забележка, споменахте, че трябва да сме по-убедителни. Аз смятам, че трябва да отворим стопанствата си за потребителите и да обясняваме защо имаме нужда от пестициди и защо ги употребяваме. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар, за това, че сте сред нас днес и за уводните ви думи. За тези две минути ще се опитам да напомня някои важни въпроси. Първо, във връзка с актуалната работа по въпроса за виното и етикетирането на виното. Знаем, че изготвяте в момента документ в това отношение. Бихте ли могъл да ни кажете е, какво точно подготвя вашата генерална дирекция в това отношение, имайки предвид, че целият сектор е обезпокоен от е, това, което го очаква? Това е един общ въпрос. Бихте ли могъл да ни кажете също нещичко във връзка с ендокринните дизруптори. На въпроса за глифозата. Може ли да ни кажете какво се случи с продължаването на действието и възможността за употреба на а, този препарат за растителна защита? И накрая във връзка с семената. Както знаете, в момента се разглежда регламента за биопроизводството. Несъмнено знаете, че е, въпросът за семената повдига някои проблеми. Питам се какво е мнението на комисията в това отношение. Преди 4 години вие казахте, че възнамерявате да преразгледате регулаторната рамка за семената на ниво Европейски съюз какво а, стана в крайна сметка? Вашият първоначален опит се провали. Смятате ли да направите нещо в рамките на настоящия ви мандат по въпроса за семената? Благодаря ви. Ашут. А, Господин комисар, аз съм селскостопански производител и, рабо... и говоря от името на колегите си. Селскостопанските производители разбират значението на безопасността на храните за общественото здравеопазване, но те знаят и колко е важно доверието на обществото. Надявам се, че вие, господин комисар, разбирате под какъв натиск се намират селскостопанските производители, за да подобрят производителността и конкурентоспособността. Едва ли а, разчитате, че а, само на технологии може да се разчита в това отношение. Проблемът е, че много често технологиите имат несигурно бъдеще. Ще ви дам конкретен пример с глифозата. Въпреки, че този пример може да се прилага и за много други химикали. Прекалено често се смята, че регулаторния процес отрича доказателствата, научните доказателства. Прави се непропорционална оценка на риска. И аз питам, помислено ли е достатъчно за последствията от оттеглянето на даден продукт? Пример, оттегля се продукт, който няма а, еквивалент. Ако се премахне глифозата, как ще се отрази това на реколтите на някои продукти? Какви са според вас производства, извинете, последствията върху структурата на почвата? Господин комисар, моите а, колеги и селскоспанските производители вече губят своето доверие. Те желаят да разберат дали Вашето решение ще почива на научни доказателства, дали то ще бъде балансирано и прозрачно. Ще вземете ли такова решение? Дякуваме, пани посел Господин комисар, благодаря, че сте на наше разположение днес, за да отговаряте на нашите въпроси. Мисля, че най-горещата тема разбира се, са резистенциите срещу а, микроби. В а, плана на комисията за работа се казва, че е твърде рано да се оцени планът за, за действие или ефекта от него. Сега, преди да увеличим напрежението върху тази тема, трябва да отчетем всички усилия за намаляването и за овладяването на антимикробната резистентност. Трябва да напреднем в научна посока, за да се справим с 12-те щама на бактериите. Искаме да запазим здравето на хората, но искаме да опазим и здравето на животните. Трябва да намерим правилният баланс. Споменахте също така и веществата, смущаващи ендокринната система. А, тук с загриженост видях, че комисията предвижда оттеглянето на а, предложенията за облегчаване и допускане на пазара на препарати, които имат ограничено въздействие върху ендокринната система. Имаме нужда от а, такива вещества, Последните законодателни актове имат за цел не само да опазят здравето на хора и животни, да запазят околната среда, а също така да гарантират и конкурентоспособността на земеделския сектор. И на този фон трябва да действаме отговорно в интерес на земеделските стопани. По отношение на разхищаването на храни, то действително е много важно обучаването. 50% от храните се разхищават и действително с тренинг можем да постигнем повече. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Бих искала да задам няколко въпроса. Първо, вие говорите за научни доказателства. Как може да гарантирате независимостта на тези научно получени доказателства? Обикновено от частни лаборатории се извършват подобни оценки. Как гарантирате тяхната независимост? На следващо място, как смятате да вземете безпристрастно решение? Казаното от страна на Комисията за глифозата и веществата, смущаващи ендокринната система, показва, е, че вашата безпристрастност може би не е на лице. На следващо място, как ще гарантирате принципа на е, превентивност, когато СЕТА влезе в сила и бъде е, ратифициран? И на последно място. Какво мислите за доклада на докладчика за правото на храна? Докладчика казва, че трябва да се сложи край на използването на пестициди, защото агроиндустрията противоречи на интересите на бъдещите поколения, тъй като тя застрашава тяхното здраве и застрашава също и околната среда. Благодаря. Господин комисар, благодаря за посещението ви. Ние задаваме и критични въпроси, разбира се. Сега оценихме нашите постижения и видяхме, че всъщност не сме постигнали добри резултати. Ще започнем с резистентността срещу антибиотици. Защо пакета за ветеринарните а, лекарства не влиза в процедура на триалог? Има много въпроси, които в момента са в процес на изчакване и не сме постигнали добър резултат. А, факт е, че трябват, ни трябват мерки срещу резистентността срещу антибиотици. А, говорихме за пестицидите, които се допускат на пазара въз основа на научни достижения. Тези научни достижения също не са а, съвсем а, обективни. А, според мен а, а, само ЕОБХ може да заема такава неутрална позиция. Искахте да допуснете глифозатът беше пуснат за 15 години на пазара, сега виждате какъв е ефектът. Трябва да отчитате, да вземате по- по-насериозно критичните гласове. По въпроса за неоникотиноидите има хиляди изследвания, които доказват, че а, те се отразяват на загубата на биоразнообразие. По темата нови техники за развъждане. Тук Очакваме да предприемете действия да подготвите законопроекти. Положението е различно в различните държави. Комисията бездейства. И накрая процесът на комитология не съм съгласен с това, което казахте, че няма да бъдат отчитани в този процес гласовете на въздържалите се. Защо не въвличате парламента в вземането на решение. По този начин ще се постигне по-голямо разбиране в обществеността за решенията, които вземате. Благодаря. Давам думата на следващият оратор. Има 30 желащи да се изкажат. Господин комисар, благодаря ви. Фрустриран съм, че толкова много теми, свързани с селското стопанство, се обсъждат в други комисии. Благодаря ви, че дойдохте при нас, защото така имаме възможност да говорим и с вас. Вие споменахте много неща. Най-важното от тях беше антимикробната резистентност. Аз имам много декари в, а, у нас и непрекъснато наблюдаваме, че кокошките ни изнасят все по-малко. и това се дължи на антимикробната резистентност. А, наистина имаме голям проблем. Аз разбирам проблема с хората и антимикробната резистентност. Може би ако спрем да използваме тези продукти, това ще се отрази негативно, защото пазарът ще се наводни от същите продукти, идващи от трети страни, които не спазват тези стандарти. Трябва да говорим с СЗО и с СТО, за да може държавите, които използват тези препарати, да спрат да го правят. Ние така ли не, че не го правим. На следващо място, еднаквите плодове и зеленчуци. А, и отпадъчните продукти от различните суровини. Трябва да помислим какво ще правим с тях. 5% от фермите ни отиват в EFA. Ако ни се каже, че не, използваме да, не можем да използваме пестициди, това е нелоялна конкуренция. На ГМО 30 милиона а, соя годишно от ГМО се внася в Европа. Вие точно а, там марморите, но това е истина. За пестицидите споделям казаното от колегите преди малко. Посел Лазон. Господин Лазон. Благодаря, господин председател. Комисията лансира нова платформа за хуманно отношение към животните. В това отношение се въвеждат стандарти, за да се увеличи търговската цена на европейското месо. В комисията Агри се опитваме да вземем предвид всички елементи. Тези елементи са валидни, ако са част от пазарните правила. Бихме искали да попитаме как ще се отразят тези нови стандарти върху индустрията. В досието се говори за хуманно отношение към животните и, към, и за здравето на животно, животните и за начина по който отношението към животните се отразява на човешкото здраве. Хората са обезпокоени и това е основателно. Европейския съюз подписва споразумение с една държава, в случая Канада, СЕТА, при положение, че ние сега вследствие на това споразумение ще започнем да внасяме месо за да може да ни излезе по-ефтина. Много добре знаем как се третират животните там, с антибиотици и хормони. Какви са стандартите по отношение на огояването на животни? Това е следващия ми въпрос. На следващо място, как можем да се противопоставим на публичната политика, която насърчава използването на някои продукти, които се считат за вредни за здравето? Просиме о, о на първото питание. Господин комисар, давам ви думата за отговор. Благодаря ви. Uh, uh, Много въпроси бяха зададени. Андрю Дес започна с въпроса въпроса за птичия грип, имаше въпроси за разхищаването на храната, имаше и други въпроси, но започвам с въпроса за птичия грип. От есента на САМ Европейския съюз бе изправен пред много епидемии. Тези епидемии дойдоха от дивите птици и засегнаха домашните. Комисията прие решение за да се увеличи биосигурността и за въвеждане на мерки в различните региони за... с превентивна цел. Актуализирани са правилата в светлината на препоръките на Агенцията за безопасност на храните. Целта ни е да се премахнат огнищата, да се изколят болните животни, да се изгорят съответните помещения. А относно евентуалните обещетения за загубените доходи на сълскопанските производители, Предприели сме специални мерки в това отношение. Във връзка с казаното от вас за здравето на животните, да, ще помислим как да приемем делегирани актове и актове за изпълнение и ще следваме дневния ни ред предвиден до 2019 година, за да може да разполагаме с всички необходими инструменти. Относно използването на останалите хранителни продукти, имаме специална платформа за това. А относно измерването на разхищението на храна. Бихме искали да направим така, че хората да си правят по-добре сметката преди да закупуват храната и да знаят по-добре какво да правят след като им остане такава. Тя може да се използва за храна за животните, например. Господин Андрю, повдигна въпроса за етикетирането. Господин Агню, а не господин Андрю. Да, говорим за алкохолните напитки. Днес публикувахме документ в това отношение предоставяме научно обоснована информация и даваме на отрасъла една година, за да реагира на публикувания от нас документ, така че който желая ще може да ни подаде информация за алкохолните напитки. В рамките на тази една година ще провеждаме дискусии, за да помислим кои са най-добрите мерки на европейско равнище. Вие споменахте също и веществата, смущаващи ендокринната система и глифозата. Мандата на Европейската комисия е да прави оценка на всички вещества. Към момента можем да приемем критерии относно веществата, смущаващи ендокринната система, след което ще преминем към следващата стъпка, а именно ще бъдат предвидени дерогации. Към момента трябва да разберем, че е много важно да имаме критерии за веществата, смущаващи ендокринната система. Като този критерий може да се използва и в други сектори. Ще помислим за в бъдеще как да действаме. За глифозат бих искал да кажа, че очакваме Европейската агенция по химическите вещества да излезе със становище относно канцерогенния характер – на глифозата преди лятото. Очакваме и документ от заседанието, което, се проведе на 15, което ще се проведе на 15 март. Очакваме да получим становището на Агенцията по химическите вещества, след което ще вземем решение. Относно независимостта на научната информация. Наша отговорност е научните становища да се взимат по безпристрастен и прозрачен начин. Аз ще направя всичко възможно, за да гарантирам прозрачност ще направя всичко възможно, за да се чуят всички гласове. Ето, чувам днес тази зала. Има хора, които са за глифозата, има други, които са против. Това са различни мнения. Къде е обаче науката във всичко това? Как ще гарантирате вие, че вашето становище е прозрачно, а научното не е? Странно е. Трябва да приемем правилата и процедурите да приемем становището на научните органи. Много научни доказателства има. Някой спомена доклада на ОНЕ. Ще го прочетем изключително внимателно. В него се говори за прекомерната употреба на пестициди. Но в този доклад има едно отлично послание. На Европейския съюз в световен мащаб се гледа като на добър пример за ограничено използване на пестицидите. Това се казва в доклада на ООН, е доклада, който вие познавате. Така че виждате, че на световната сцена ние даваме добър пример за начина по който да се регулира използването на пестициди. За начина по който да се подобри сигурността на пестицидите и е, за начина по който се получават научни доказателства. За семената. Е, е, е, of proposals is on the way. We will see how... Има предложение, което се изготвя в момента. Ще направим оценка на законодателството за семената. Да, то трябва да бъде модернизирано. Добре е да обсъдим как да продължим. Споменахте също и новите технологии. Възможностите е, на новите технологии за новите е, животновъдни техники. Очаквам да се изготви обяснителен меморандум за новите технологии в животновътството. Възнамерявам да инициирам обществен дебат за начина по който Европейския съюз може да се възползва от иновациите, като същевременно запази високи стандарти. Ще организираме на 28 септември среща на високо равнище в Брюксел във връзка с модерните технологии и иновациите в аграрния сектор. Нуждаем се, несъмнено, от подобен дебат, за да помислим как да продължим нататък. Извинявам се, забравих името ви на господин Ашворд. Вие споменахте натиск върху селскостопанските производители, както и рискът, който съществува, ако не базираме решението си на научните становища. За веществата, смущаващи ендокринната система, ние представихме ясна оценка на въздействието, в която се вижда как може да действаме пропорционално и балансирано и тази оценка на въздействието е на нашия интернет сайт. Комисията винаги се опитва да държи под око всички области. Винаги сме се опирали на научните становища, на прозрачността. Винаги сме търсили баланс. И ще продължаваме да го правим. Някой упомена ни, неоникотиноидите. Ние ограничихме използването им, но не може да изключим ефект върху пчелите. Затова започнахме, предвидихме преглед на законодателния акт две години след влизането му в сила. Идеята е да съберем достатъчно данни, за да решим дали да не преразгледаме законодателния акт. Данните ще съберем към 30 ноември тази година и ще решим дали да преразгледаме процедурата по одобрение на неоникотиноидите. Да, знам, че времето тече, но някой също помена антимикробната резистентност. Много активно действаме в това отношение. Създадохме една мрежа. Приключваме и публичното допитване. Така че през юни ще ви представя нов план за действие за антимикробната резистентност. начина по който да подобрим научната и развойна дейност, лидерската позиция на Европейския съюз по отношение на антимикробната резистентност и препоръките на СТО. Обсъждаме въпроса с асоциациите за продоволствената сигурност, с животновъдите, с СТО, с търговските партньори. Това е. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy 23 osoby. Благодаря ви. Има още 23 желащи да се изкажат. Всеки от тях ще получи по една минута. И ще приключим а, с въпросите до 9.30. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, Искам да ви задам няколко въпроса във връзка с меда. 20% от вноса на мед в Европейския съюз е изкуствен мед, имитация. Това са последните данни. Вносът от Китай през последните две години се увеличи с 13% между 2014-2017 година цената на мед спадна наполовина. Производителите на мед са в сложна ситуация – задавам следният въпрос. Е, господин комисар, смятате ли да направите по-строг е, контрола по границата? Планирате ли е, мерки срещу дъмпинг на китайски продукти? И смятате ли да промените директивата за меда? така че да е обозначена съставката а, от мед от държава извън Европейският съюз. А, смятате ли да има обозначение на происхода на всяка съставка от мед и а, ясен дял на а, тези а, съставки а, процентно? вие превишите времето си с 40 секунди. Сега давам думата на господин Кастро. Господин председател, господин комисар, благодаря ви за вашето посещение. Както моите колеги вече казаха, комисията а, и инициативата на комисията за обозначаване на хранителната стойност причинява голяма загриженост. Големите производители, като Unilever, например, искаха да въведат системата на светофара в етикетирането. Миналата година се проведе изслушване по този въпрос и имаше отрицателен вод. Не разбирам това решение. Искаме да информираме по-добре потребителите, а не да правим някакви предписания за техните хранителни навици. А, аз мятам, че всъщност са по-необходими обозначения на происхода. Какво е мнението на комисията по този въпрос? Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин комисар, съвсем набързо, защото темата, която исках да засегна, вече бе засегната от части от колегите. Няколко размишления бих искал да споделя с вас. Вие говорихте за борбата с разхищаването на храна. Тази тема аз я взимам при сърце, но на мен ми се иска да поговорим за веществата, които се използват в селското стопанство. И не само. Благодаря ви за предложението за преразглеждане на комитологията. Е, много е важно държавите членки да разгледат въпроса за веществата. Но когато а, е, говорим за тези вещества, може ли да ни дадете някаква по-конкретна дата в а, е, по отношение на агенцията? Кога ще излезе тя със становище? А, може ли да бъдете малко по-точен? за в бъдеще, всеки път, когато говорим за вещества, ще е добре да имаме предложения за подкрепа на научната и развойна дейност. Нека да не забравяме, че веществата, които предлагаме чрез законодателството, трябва да са надежни за селскостопанските производители и трябва да бъдат също толкова ефикасни, колкото и веществата, които те трябва да заменят. Благодаря, господин Бове. Господин комисар, два въпроса, съвсем накратко. Първия. Накратко засегнахте въпрос за ксилела фастидиоса в Балярските острови. Този въпрос е изключително важен днес, защото след Корсика, Южна Франция, сега виждаме, че Балярските острови са засегнати. Нуждаем се от драконовски мерки и най-вече не трябва да оставяме е, местните органи да действат толкова свободомислещо. Местните органи не желаят да поемат своята част от отговорността. Какво ще направи Европейската комисия така, че правилата да бъдат твърди по отношение на използването на различните продукти и а, преминаването им между Испания и Балярските острови обратно. На следващо място пестицидите, които се използват за житните растения и най-вече фосфина. Фосфина вече уби много хора по корабите, които отглеждат там житни растения. Ще ми кажете, че това не е във вашите правомощия, но все пак смятам, че е. Какво ще направите в това отношение? Фосфина е обществена заплаха за всички. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, de... Boeder, господин председател. Господин комисарът знае, че искам все повече закони за хуманно отношение към животните. Сега обаче искам да, да отпадне. През 2015 година Европейската комисия реши да не внася повече конско месо от Мексико. Имаше причини за това, включително хуманно отношение към животните и безопасност на храните. Сега в САЩ, Уругвай, Аржентина и Канада имаше проучване а, сред а, кланици, които а, са допуснати и а, имат а, разрешение от Европейския съюз, а, царят а, ужасяващи а, обстоятелства. А, животните биват държани там. А, и животът им се удължава изкуствено. Трябва происходът им да. происходът на месото да бъде еднозначен и затова искам този внос да се забрани. Благодаря на господин председател и господин комисар. Благодаря ви за ангажимента а, ще говоря за резистентността срещу антибиотици. Комисията няма нова стратегия и това ме а, а, ядосва. А, Имаше а, положителни изказвания от вас, от други комисари, но на практика нищо не се случи. А, смятам, че целият колегиум на комисарите е отговорен за даването на нови предложения. Преди година и половина имаше решение, при което 80% от членовете на парламента казаха, че имаме нужда от нов регламент за а, здравето на животните. А, Имаше скандали с транспорт на живи животни в Турция, в Франция. Това е нарушаване на действащото законодателство. Ако комисията не спазва собствените си, не осигурява спазването на собственото си законодателство, ще трябва да сезираме Европейският съд за действия, които не са предприяти. Относно здравето на хората и животните. Вие казахте, че е, трябва да направим всичко възможно, така че е, да го гарантираме. Аз съм съгласен. Много санитарни катастрофи обаче видяхме, както и климатични такива. Съвсем наскоро се направи нова оценка на стандартите, но ще е достатъчна ли тази оценка, за да се вземе решение за финансирането на научния развой на дейност за бъдеще? Аз се съмнявам. С няколко колеги направихме предложение за пчелите преди две години, а Европейската комисия все още не е започнала проекта си в това отношение. Аз се питам кога ще го направите. И посел Демато. Pani poseł, bardzo proszę. Grazie Presidente. Signor Commissario, il suo collega, il Commissario Hogan, Commissario all'Agricoltura... Господин комисар, колегата заяви, че а, комисията иска да отмени член 5 в връзка с заболяванията от фастидиоза. Член 5 предвижда забраната на изнасянето на, растерия, на, на растения от а, засегнатите региони. Какви критерии се прилагат? А, има ли а, експертна оценка на Европейската агенция по безопасност на храните? А, Смятам, че няма достатъчно прозрачност относно действията на Европейската организация по безопасност на храните. Знаем, че има конфликт на интереси в комисията, която оценява риска и научни институти, които правят изследвания. А, и аз съм много загрижена относно работата на Комисията по защита на растения, на, на безопасността на, храни, на храните. Благодаря, господин комисар, съвсем накратко. Аз подкрепям казаното от вас. А, но има много съмнения относно научните експертизи. Ако не можем да се доверим на учените, обаче трябва да се доверим на Twitter. Няколко думи за хранителната стойност. Тук също има съмнения. Съвсем накратко ще задам въпрос какво е положението е, и кога ще има движение по въпроса за законодателството за ветеринарните медикаменти? Кога ще започне триалога? А, можете ли да кажете няколко думи повече за, по темата глифозат? А, правителствата на Балярските острови а, вземат мерки. Не знам дали те са адекватни или достатъчни. И затова смятам, че подхождаме правилно към балярите. Благодаря, господин комисар. В Холандия има регламент за срокът от 21 дни за нотификация. Може ли да се въведе механизъм за компенсиране на селските стопани, които търпят големи загуби всяка седмица. Това е моят въпрос. Благодаря, господин комисар. Ще задам въпрос за птичия грип. А, тук не става въпрос за клане и компенсации. А, в Баден-Вюртенберг има случаи на зараза в, при дивите птици, но няма питомни птици, които са засегнати. В Долна Саксония, центъра на птицепроизводството, няма засегнати птици, но там са изклани животните а, от а, няколко ферми. А, трябва да проследяваме пътищата на пренасене на заразата. Те не идват само от дивите птици. В противен случай нямаше да се стигне до заразата в Долна Саксония. Може би заразата се пренася и с храната или с транспорт. Забележка към новите технологии за развъждане. Споменахте, че има нов конгрес. Там не става, не трябва да става дума само за иновации,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 господин комисар, в Румъния, в източна Европа, ние сме загрижени за качеството на продуктите и за двойния стандарт на продуктите, които се продават. С една дума, се предлагат различни качества на един и същ продукт с една и съща марка и цена. В съвета на Агри се проведе дискусия и тогава стана ясно, че има срок за премахване на тази ситуацията да има различно качество на един и същ продукт в различните държави. По отношение на качеството на продуктите в Румъния казваме, че понякога сиренето се прави от мляко, понякога от грозде. Искам да ви попитам дали няма възможност да се забрани а, използването на името сирене при продукт, който вместо мляко съдържа палмово масло. А, защото а, трябва да е ясно какво съдържат продуктите. Господин председател, последният декември парламентът прие резолюция за прекратяване на действието на а, директивата за прекратяване на, за, на заразата. Искам да попитам как стои въпрос с контрола на границите и с а, а, а, криотехнологиите, обработката с тут. А, как може да бъде игнорирана една резолюция на Европейския парламент? А, второ, а, защитата на храните. А, това би запазило конкурентоспособността ни и а, би осигурило безопасността на храните. Защо не предлагате регламент, ако това не може да бъде оставено на промишлеността? Благодаря, господин председател. Два въпроса имам, господин комисар. Първо, последствията от епидемиите, които срещаме в Европа през последните години. Неимоверно нарасна броя на тези епидемии. Всяка година цяла поредица от държави членки не могат да търгуват заради тези епидемии. Не трябва да има пречки пред търговията с птичи продукти. Не трябва ли да обсъдим въпроса с Международната агенция? Не са ли прекалено стриктни тези правила и какво можем да направим, за да се предпазим от внос на заразени продукти? вноса трябва да се прави разграничение между а, дребните животновъди и едрите животновъди. На следващо място, зоотехнологиите и генеалогичните техники. Вие решихте да промените начина на идентифициране на еднокопитните. Подбора на расите обаче се извършва на международно равнище. В Европа седалище имат само някои международни структури. Не смятате ли, че премахването на единния регистрационен номер ще навреди на нашията генеалогична система? Нали искахме да бъдем за пример на световната сцена? Thank you, Commissioner. Благодаря, господин председател. Господин комисар, ще се върна на въпроса за глифозата. Ще задам специфичен въпрос. Миналата година Европейската комисия реши да продължи лиценза за 18 месеца. Комисията постави условия за одобряването на глифозата. Едно беше, че държавите членки а, трябва да гарантират, а, че а, които съдържат глифозат, няма да съдържат биоглиотамин. амин е а, изключително токсична субстанция и а, е опасна за общественото здраве. Може ли а, комисията да потвърди, че а, продажбата на пестициди, които съдържат а, а, глифозат и биотоламин а, е прекратена и няма а, период, в който продължават да се използват тези продукти с тези вещества. Благодаря, господин председател. Още няколко думи за обозначаването от формата на светофар. Ще задам въпрос, свързан с земеделската мафия, която става все по-посеместен феномен и там се извършват огромни измами в различни области те застрашават здравето и безопасността. Тук има нужда от общи действия и трябва да попитаме като членове на комисията Агри какво, какви са мерките, които предприема комисията, за да противодейства. Комисарят Аврамополос даде отговор, че комисията се бори срещу организираната престъпност, но няма ли нужда от специален план за действие с конкретни мерки за борба с агромафията? Ще задам с въпроса, зададен от господин Буда. Предавана и през заходни концерни в... Вишеградските държави засегнаха въпроса за по-лошо качество на храните, продавани в Централна и Източна Европа. Това не е нещо, което някой си е измислил. Бяха проведени изследвания, проби бяха проверени, закупени в Австрия и същите продукти бяха закупени в Словакия сравнени и се оказа, че те съдържат различни съставки. Така че това е документирано и можем да изпратим на комисията тези документи. Какво може да направи комисията и какви действия може да предприеме? Благодаря, господин Белда. Eh, Благодаря, господин председател, господин Карма, е, комисар. Ние приехме резолюция, е, в която призовахме за е, по-бързо пускане на пазара на новите продукти за растителна защита. Какво е направила комисията по отношение на тези нови продукти кои, за растителна защита, които е, не носят толкова голям риск. Какво става с е, търговските норми за този сектор? Очевидно трябва да направим преглед. Tai ačiū. Noriu porą klausimų Jums užduoti. Tai pirma, Gal jūs galite pateikti, kokia yra naujausia информация? Благодаря ви, господин комисар. Бих искал да попитам с каква информация разполагате по отношение на чумата по свинете. Това е първият ми въпрос. А вторият какво е бъдещето на ГМО фуражите. Както знаете, Европейския парламент не подкрепи вашето законодателно предложение. И как ще се отрази влизането в сила на СЕТА? Благодаря веднага започвам с констатацията, че не ми харесва начина по който се провежда този разговор. Ние подготвихме предварително отговори, въпроси и е, това беше именно за да получим и по-квалифицирани и качествени отговори. Аз съм задала два въпроса във връзка с кастрирането на млади е, свине е, с е, транспорта на животните. Смятам, че целта на този разговор бе и подготовката на въпросите бе именно за да се подготвим и да може по този начин да се поставят въпроси, които да получат качествен отговор. Да. Аз бях в пленарна зала и за съжаление, колкото и да ми се искаше да присъствам от самото начало на разговора с комисаря, трябваше да присъствам и в пленарна зала. И все пак е изключително интересно за мен да съчетаем предварително зададените въпроси и с спонтанни въпроси. Какво можем да очакваме в бъдеще по отношение на етикетирането на хранителните продукти а, и напитките? Какви са дългосрочните решения, които комисията може да предложи? А, мисля, че гражданите очакват именно на е, устойчиви дългосрочни решения. Oui. Господин комисар, два случая на птичи грип за две години в а, е, югозападната част. Югозападната част на Европа обаче не е само туристически регион. 4 милиона патици бяха избити там. А, е, то стотици хиляди евро бяха загубите. Хиляди работни места изчезнаха. Какво правите вие, за да няма трети случай на птичи грип? А, може, например, да се вземат мерки по отношение на транспорта. Друго възможно решение в индустриите в индустриалните предприятия не трябва да има такава свръх многобройни патици, тъй като броят им наистина е прекалено голям. Господин Такова. Hyvä komissaari, kaksi kysymystä koskien tätä antimikrobiresistenssiä. Благодаря ви. Е, имам два въпроса. Е, антимикробната резистентност. Е, това е първият ми въпрос Имаме решение на ОНЕ по този въпрос. За Европа това също е важна тема. Ще можем ли при бъдещите преговори да договорим изобщо тази тема? И освен това, как Как ще отглеждаме животните без да използваме ветеринарни медикаменти? Благодаря. Ще се върна отново на въпроса за комитологията. Господин Кромисар, наскоро имаше предложение, което бе огласено от комисията по този въпрос. Страхувам се, че в момента е, твърде много се бърза. Е, господин Юнкер е, желае да ускори процеса, но и в момента ние работим в комисията Юли в парламента. Как точно смятате, че ще се работи е, в рамките на комитологията. Естествено, е, това е, е важна процедура, но времено има твърде много законодателни е, актове, които е, ще трябва да преминат през е, процедура на комитология. страхувам се обаче, че комисията като че ли ускорявайки процедурата се опитва някакси да елиминира парламента или и така, изслушахме общо 33 изказвания е, и въпроси, е, това означава действително, че е, вие много активно участвате в работата на комисията и се вълнувате от въпросите, които влизат в нашия ресор. Естествено, и по отношение на процедурата и начина, по който протича разговора, ще имам предвид вашите критики действително ние подготвихме въпроси, за да улесним е, господин комисара. Е, но ако не желаете е, да процедираме по начина, по който процедирахме днес, бихме могли просто да получаваме и писмени отговори от комисара. И е, страхувам се, че и това няма да ви задоволи, е, е, тъй като е, е, е, би трябвало да направим комбинация от е, двата варианта. Е, господин комисар, въпросите са много. Може би вие ще отговорите в момента на някои от тях, а на останалите въпроси ще отговорите в писмена форма. Да, благодаря, господин председател. Е, естествено, е, много хубаво би било, естествено, е, да проведем и на двустранна основа някои от разговорите и тогава ще можем да навлезем в детайли. По Въпросите, които конкретно ви вълнуват в момента, естествено, бяха зададени толкова много въпроси, че е, малко трудно можем да структурираме е, отговорите и да говорим за структуриран диалог в този случай. И затова е, бих предложил при е, е, някои от е, е депутатите, които зададоха доста въпроси, да проведем на двустранна основа разговора. И така, започвам с меда антидъмпинговия механизъм мерките, които се предприемат в ресора на комисаря Вестаген са цял пакет, но това не е моя ресор. Как би трябвало да организираме контрола на вноса е, смесения мед, е, е, изкуствения мед, както вие казвате, добавките на захар, всичко това е свързано с доклада, който очакваме да бъде публикуван на страницата на комисията в края на март. Това е доклад на GFC Колегата Декастро постави въпроса за включване на хранителните на хранителната стойност в етикета. Естествено има много о, активност в това отношение и във Франция, и в САЩ се работи по тези въпроси. Е, разглеждат се альтернативни форми на представяне на съответните е, стойности. Е, разнообразието на пазара е доста голямо, така че се налага хармонизация. Ние сме започнали вече с хармонизацията и ще продължим. Нека да ви кажа няколко думи по отношение на ксилела фастидиоза. ксилила фастидиоса е, е обхваната от е, е, строг контрол. Правилата са много строги. Имахме дълъг разговор с регионалните и местните власти в Италия, именно по тези въпроси. И така, в момента всички вече са съгласни, че препоръките се основават на научни данни и въпросът опира до прилагането на място, до стриктното спазване на всички е, правила. Е, Колкото и сериозни да са научните доказателства и данните върху които се опираме, ако няма желание за е, спазване на правилата на място, е, няма да успеем. В е, Италия, в Испания са най-засегнатите области. Имаме и е, е, единични случаи в Германия. Много. Е, Стриктни са указанията за е, преустановяване на разпространението. Както казах, е, изключително важно е да насърчим е, държавите членки да създадат необходимия капацитет на място защото а, там, където действително е изграден такъв капацитет, картината е съвсем различна. Раз... Проведохме срещи на равнище министерства а, и говорихме именно за това как можем да проведем успешно борбата срещу ксилела, фастидиоза, но и не само а, това заболяване. пестицидите, експозицията на пестициди, е, както и наличието на пестицидите по цялата продоволствена верига. Това е една е, съществена тема, която вълнува много от вас. Е, нещата опират до голяма степен и до ресора на Мариан Тайсън. Какви са защитните мерки, какви са мерките и по отношение на превенцията насърчаването на а, а, държавите членки да прилагат колкото е възможно по-стриктно, по-точно директивата за а, решаване на тези въпроси. Ние имаме директива в това отношение и е, държавите членки са призовани сега да я приложат. Приключихме 13 от общо 19 мерки във връзка с, с е, стратегията ни по отношение на животните от 2013 е, до края на 2017 би трябвало да сме приключили и що се отнася до здравето на животните, аз вече говорих, е, имаме и платформа, е, която дава информация и за е, теледокинг, и за транспорт и така нататък. И по този начин се опитваме да а, а, насърчим държавите членки да започнат а, действително повсеместно и много точно прилагане на всички норми, а, е, заложени в законодателството. А, Естествено, е, здравето на животните, хуманното отношение към животните е, е, е предмет на разговор с всички наши търговски партньори и партньори в световните организации, в международен план. Ние не пропускаме възможността да създадем съюзи е, е, на глобално равнище и е, да поставяме на дневен ред този въпрос и в СТО. Вноса на конско месо. Много точен регламента в това отношение и вие говорите за така наречената агримафия. Това е ваша дефиниция. Аз не бих е, е, използвала точно това понятие. Но разполагаме с е, много инструменти е, и можем да разчитаме на общите усилия и на е, евромитници, е, Eurocustom и на Европол, Европол и така нататък. Става дума за редица инструменти, с които можем да предприемем контрамерки срещу това, което вие нарекохте агромафия. комисаря Тюрова създаде една специална група по въпрос, който поставихте. Пряка е отговорността на държавите членки Полша, Румъния, Словакия, Унгария. Правителствата на държавите членки трябва да са изключително активни в това отношение и да представят е, материали, да представят данни, да представят доказателства, а не само да очакват е, от комисията и не само да обвиняват комисията. Е, ние сме създали необходимите разпоредби и потребителските организации би трябвало да изиграят една много активна роля в борбата срещу така наречените двойни стандарти здравето на растенията. И е, замразените или е, охладени е, плодове, които се внасят е, и изобщо охлаждащите техники. <clears throat> А, изключително важно е в този случай да се внимава е, за е, болести по е, хранителните продукти, по растенията. Всеки път, когато има съмнения за зараза, държавата член трябва да провежда съответния проверка Особено, когато става дума за цитрусови е, култури, е, които, както знаем, е, нерядко са е, нападнати от е, рак по цитрусовите култури. Е, ние е, многократно е, сме говорили по тези въпроси. Е, както и за а, развъждането а, и развъдните техники в животновътството. Има съвсем конкретни правила по отношение на а, идентификационните номера а, за идентифициране на а, животните. А, освен това, в системата за идентифициране се използват и микрочиповете, и кодовете, които са предмет на съответния регламент и на делегираните актове към него. Става дума за уникален код, който се използва за животни за селекция. нисък риск, намаляване на колебанията и нестабилността на пазара. Всичко това естествено е свързано и с безопасността на хранителните продукти. Поставихте въпроса за африканската чума на свинете. E, e, Относно възможността да помогнем на животновъдите в а, този труден период, защото знаем, че чумата по свинете в момента а, наистина взима много жертва, жертви желаем да бъдем гъвкави, да прилагаме гъвкави мерки и за това предвиждаме консултации на министерско равнище, но това ще се случи през юни. Така ще можем да предвидим последващата стратегия. Вие зададохте въпрос за генно модифицираните организми. Нашето предложение в това отношение продължава да е валидно. Съжалявам, че Европейския парламент го отхвърли, но то продължава да се обсъжда в съвета. Фуража от ГМО се използва от всички държави. Така че, нека да престанем да играем на тази игра – Имаме законодателно предложение и това законодателно предложение ще даде възможност на държавите членки да вземат решение. Те ще могат да се произнесат дали желаят да забранят ГМО в фуражите. Ние направихме предложение, сега никой не иска да го приеме по същия начин постъпихме е, и относно култивирането на ГМО култури в е, е, държавите членки. Имаше държави членки, които забраниха отглеждането на тези култури. Ще отговоря на останалите ви въпроси писменно или в двустранни разговори. Because we have amount of questions. Okay. Тъй като действително зададохте невероятно голям брой е, е, въпроси. Да, това бе е, трудна среща с много-много въпроси. И така ние е, завършваме разговора за днес е, и срещата ни с комисаря, но не приключваме с структурирания диалог. Така че, унеси от вас, които не са получили отговор на въпроса си, ще получат отговора в писмена форма. И ако желаете, можете да изпратите и допълнителни въпроси в писмена форма или да прецизирате въпроса, който сте задали тази вечер писмено, Така че е, секретариатът да ги е, препрати е, на кабинета на комисаря. Андрюкайтис. Съжалявам. Е, очаквахме е, да свършим е, към 20 часа и 30 минути с срещата, но ето, че никога не успяваме да спазим предварително предвиденото време. Винаги провеждаме толкова интересни дискусии, че не можем да спазим времето. И така, благодаря ви много сърдечно, господин комисар, и много се надявам, че ще продължите диалога с нас. Трябва да преминем веднага към следващата точка от дневния ред. а именно електронно гласуване Постановището на тема въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украина за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките е, на споразумението за асоцииране. Аз съм е, автор на становището. Е, предвидил съм три изменения, но а, смятам, че те са съществени и би трябвало да променим именно по тези въпроси първоначалното предложение на комисията. Темата е сложна. Сложна, защото се отнася и до Украина, но също времено и защото предложените временни автономни търговски мерки засягат интересите на нашите производители и тяхната ефективност. И така, нека да гласуваме. Моля ви е, да гласуваме е, по първото изменение, което се отнася до отхвърляне на предложението на комисията. И така, електронно гласуване. Е, провеждаме важно гласуване. Моля, гласувайте по първото изменение. Е, това е, е първо в списъка, но всъщност изменението е номер 4. Моля микрофон. Един глас повече при социалистите. Okay. Господин Такова, Съжалявам, но в пленарна зала забравих картата за гласуване, така че ще ми позволите ли да гласувам с вдигнена на ръка? ако има известна несигурност при брая на гласовете, ще проверяваме как гласувате вие. Господин Бове, да, всичко е наред. И така, моля ви, гласувайте по изменение 4. Режим на гласуване. Край на гласуването. Изменението е отхвърлено, а вие гласувахте против. Да. Изменение номер 5. Кой е за? гласуваме с вдигане на ръка. Кой е за, кой е против? Отхвърля се. Изменение 7. Извинете. Е, трябва да гласуваме изменение 6. Кой е за? Кой е за изменение 6? Благодаря ви. Кой е против? Отхвърля се. Изменение 7. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. Девето изменение. Кой е за? против, отхвърлено. Десето изменение, кой е за, против, е, отхвърля се. Единайсто изменение, кой е за, против, отхвърлено. 12 за, против, отхвърля се. 13, кой е за, кой е против, отхвърля се. 14 за, против, въздърж... Е, отхвърля се. 15 за. Е, много ви моля, тъй като резултата не беше ясен, да проведем електронно гласуване. Гласувайте, моля, по изменение 15. Режим на гласуване Изменение 15 за, против, отхвърля се. 16 за, против, отхвърля се. 17 за, против, отхвърля се. 18 за, против, отхвърля се. 19 за, против, въздържа се. Е, отхвърля се. 20 за, против, отхвърля се. 21 за, против, отхвърля се. 22 за, против, отхвърля се. 23 за, против, отхвърля се. 24 за, против, отхвърлено. 25 за, против, отхвърля се. 26 за, Приема се. 27 <clears throat> за. Против. Отхвърля се. Не, извинете. 27 Не, не, е, прощавайте, е, сбърках. Е, изменение 29. Моля да гласуваме по изменение 29. Край на гласуването. Електронно гласуване. Приема се. 30 за, против Отхвърля се. 31 за. Приема се. Тридесет и две за, против, отхвърля се. 33 е, за, против, отхвърля се. 35 за, против, отхвърля се. 36 за, против, приема се. 39 за, оттеглено. А. 39 за, против, отхвърля се. 41 за, приема се. 42. Желаете да направим е, проверка по 41 изменение. Добре, електронно гласуване по изменение 41. Край на гласуването. Приема се. 42 за. Приема се. 43 за. 44-то казах, казва председателят. Изменение 44-то. Приема се. 45. За. Приема се. 45 за. Приема се. 47 за. Против. Отхвърля се. 48 за. За. 48 за. Начало на гласуването. Гласуваме 48 изменение. По електронен път. Начало на гласуването. Гласуваме 48 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 49 и 50 ги гласуваме заедно. За, против, отхвърля се. Изменение 51. За. Против. Нека да проверим. Начало на електронното гласуване по изменение 51. Изменение 51. Към гласуване. Край на гласуването. Отжусона. Отхвърля се. Поправка 52. 52 изменение за. За 52. Против. Отхвърля се. Изменение първо, 53 и 54. За. Приемат се. 55. За. Окей. Okay. Jest agri. 56 и поправка. Да. Добре, 56 и 57 заедно. За. Против. Отхвърлят се. Изменение 2 58, 59 за приемат се. Шестдесето изменение. Не. No, no, no. Please show me. yes, I know. They want to Poprawka trzecia, 61. Изменение 3, 61. Не. имаме депутати от различните групи, знам, че ще бъдат приеми. Приети. Начало на гласуването. Край на гласуването. Przyjęto. Приемат се. Trzecia, 61. Изменение 3. 61. Това са две идентични изменения. А 62. 61-62. Не. 63. Добре. 61 и 62. Кой е за? Приемат се. 63. Правка 64. 64. За. 64. За. Против. Отхвърля се. Поправка... Поправка 65. 65. За. Приема се. 66. За. Против. Отхвърля се. 67. За. Против. Отхвърля се. Сега нека да гласуваме становището с измененията. Господин Агнио, нека да ви върна малко назад, господин председател, на изменение първо. Не, на изменение трето и 61 те трябваше да се гласуват заедно, а когато искахте да ги гласуваме, вие гласувахте 61 и 62 заедно. На мен ли списъка за гласуване ми е погрешен? Така и не гласувахме изменение трето. Което е вашето изменение. Bo tutaj e, e, moi koledzy, którzy to analizują, e, powiedzieli, że tak, e, także... Колегите ми казаха, че сме ги гласували. 3,61 и 62. Сега гласуваме целият текст. Цялото становище. Начало на гласуването. Głosujemy. Rozumiem, że mogę zamknąć głosowanie. Край на гласуването. Приема се. Я wiem, że może mamy tu podzielone opinie, ale opinia... Зная, че има разногласия. Доста сложно становище беше това. Ще видим какво ще се случи от тук нататък в водещата комисия, така че няма да поздравявам докладчика. Благодаря ви все пак. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Господин Декастро вече е готов. Той докладчик по предложението Омнибус. Odnieść е, до Омнибуса. Съвсем накратко ще чум господин Текастро. Исках да кажа няколко водни думи, но той ще се справи по-добре от мен. Благодаря господин председател. Скъпи колеги, зная, че е късно, но имам нужда от няколко минути от времето ви и ще приключим. Предложението Омнибус бе представен с цел да се решат някои от основните проблеми пред които бяха изправени фермените по време на първите години от прилагането на регламента ОСП. Смятахме също така, че Европейския парламент трябва да е малко по- амбициозен в предложенията си, за да може да се постигнат две от основните цели в предложението. Опростяването на процедурите и намаляването на административната тежест. Искахме да очертаем няколко ръководни линии за бъдещата ни работа. Смятаме, че по този начин никакъв искахме да се постигнат по някакъв начин зададените цели. Не трябва да се забавя постигането на споразумение между трите институции, за да може на 1 януари 2018 година предложението да влезе в сила. Основната цел е упростяване. Това по никакъв начин не се отразява на политическото споразумение, постигнато по последната реформа на ОСП. Така че се гарантира стабилността в основния. Това е и от което имат нужда фермерите. Въпреки многобройните изменения, ще се спра само на някои от основните мерки. Комисарят Хоган предлага 31. Но нека да бъдем малко по-конкретни. Основната идея тук е упростяването и управлението на риска. Това е ръководно пътната линия. И по нея работихме. Аз и господин Дес се опитахме да излезем с позиция, която да получи подкрепа на останалите и да представлява стъпка напред. Опростяване, организация и управление на риска. Това са трите ни основни цели – Надявам се, че ще може да споделим много от нещата, които предлага комисията, но тя могла да бъде по-амбициозна. Доста скромна е била в предложението си, като че ли няма достатъчно ниво на амбициозност в предложението. Прилагането на реформата от 2013 година не е удовлетворително по отношение на управлението на риска, на екологизирането и на ефективността на някои от инструментите за справянето с, с строгите, с, с сериозните пазарни кризи. Има различни становища по предложението, но се надяваме, че ще може да проследим все пак посоката, която ни предлага комисията. Ние следваме посоката, която ни предлага Европейската комисия, но не изцяло. Не искаме да се откажем от ефективността и прозрачността на публичните действия. А, това е в основата на ОСП. Много по-лесно би било да се осигури подкрепа на хората, които имат право да получат подкрепа по смисъла на ОСП. Semplificazione, il risultato scaturito dal confronto con il collega Deste. Би трябвало Както каза господин Дес, трябва да се занимавам с темата упростяване на административния апарат. А по отношение на процедурите трябва да ги ускорим. Не става въпрос само за по-малко бюрокрация, а и за повече сигурност за графика на инвестициите и получаването на средствата. По темата екологизиране, тук имаше много дискусии, свързани с ефективността на мерките. Опитахме се да намерим обща позиция. Дали да наблегнем на околната среда или на замеделието а, когато отчетем а, а, подводните растения и черупковите плодове а, и устойчивите култури, а, искаме а, парагът а, за устойчивост да бъде повдигнат на а, 15 а, хектара и да се премахне прагът от 30 хектара за земеделци, които отглеждат екологично устойчиви култури повече от 70%. Искаме по този начин да подобрим положението на по-дребните земеделци. По отношение на контрола, се питаме дали може да се смята за голямо предприятие с площ от 12 декара обработваема земя. За нас екологичните аспекти са важни, но са важни и услугите, свързани с земеделието, без административно отежняване. По отношение на културите с черупки, ще се опитаме да ограничим зависимостта от внос на протеинови култури от чужбина. Ще продължим. Извинете, става въпрос за бобовите растения. Преди да влязат в сила нови разпоредби, трябва да се, прилагат, да се прилага съществуващото законодателство. Искам да благодаря специално на колегата Мишел Дантон. Той беше докладчик законодателството прието 2013 година. отчитаме необходимостта от подобряване на организацията а, и искаме да покрием цялата верига на създаване на стойност. За нас обучителните мерки са много важни. но е важно също така а, да се а, отчете важността на така наречените преговарящи организации. А, по този начин ще се разширят организационните мерки и върху други сектори. Целта е а, законодателството във връзка с пакета за млекодобива да бъде разпространено и върху други сектори. Нашата идея е да се насърчават моделите на колективни договорни споразумения. По този начин ще се създаде една по-стабилна варига на доставки и по-добро сътрудничество между браншовете. Ще се подобри положението на земеделците по цялата пазарна верига. Важна тема за нас е превенцията на кризите. След последната криза в сектора на млекодобив и млекопреработване, в Европа, установихме, че сме загубили ефективност. А, резултатите, които постигнахме, бяха под очакванията. Затова предлагаме в а, да подходим а, по-дисциплинирано за да постигнем с целенасочени мерки по-добър баланс на пазара. А, управлението на риска е а, едно от важните нововведения от 2013 година. А, трябва да отчетем обаче, че мерките не бяха успешни. Не всички държави членки активираха мерките за овладяване на риска а, не се използваха възможностите за взаимни фондове. За някои държави членки този въпрос очевидно не беше достатъчно важен. Сега комисията иска да направи инструментите, които са на разположение по-атрактивни – и за това се вдига парагът за получаване на обещетения, получават се повече средства при природни катастрофи, отколкото предвижда законодателството от 2013 година. Подчертаваме принципа на взаимните фондове, който помага за разпределянето на риска. Искаме да въведем инструмент за гарантиране на доходите или за застраховка за доходите като инструмент за управление. По този начин ще бъдат компенсирани щетите и ще бъдат изградени мрежи от предприятия. Тук е важно да използваме такива показатели, които да са възоснова на по-прости механизми. Трябва да е по-лесно да бъдат а, а, верифицирани щетите, понесени от, а, от един стопанин. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Само да допълня, че вие сте получили текста на това представяне. Благодарим ви, че ни предоставихте този документ. Двамата са докладчици и са разпределили е, работата си. Първата част, по първата част е работил господин Декастро, по втората господин Дес. Ще установим в хода на нашата дискусия кой се справил по-добре. Давам думата сега на господин Дес. Благодаря, скъпи колеги. Колегата Декастро много ясно изложи предложението, от което сме изходили. Няма много време, за това искам просто да му благодаря за добрата, конструктивна, за съвместна работа. Опитахме се да намерим пресечните точки, така че да излезем с едно общо предложение, което да ви представим. Ще се спра само на един въпрос. А, срока от 5 години а, за необработваемите площи, за зелените площи. А, имаше едно решение на Европейския съд, а, вследствие на което а, много необработвана земя а, беше разорана, за да не се загуби техният а, статутът ти. А, ако искаме да запазим тези площи, трябва да променим европейското законодателство. Надявам се заедно да успеем да предприемаме стъпки за упростяването на аграрната реформа и ако работим заедно, ще постигнем добри резултати. Дами и господа, това сътрудничество между а, докладчиците е интересно и ще продължим да следим тази работа. Сега дам думата на координаторите. Всеки минута и половина господин Дантан получава думата за а, минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Декастро и господин Дес за това, че се допитаха до мен като бивш докладчик по общата организация на пазарите. Предложенията, които се правят тук имат за цел да продължат работата на нашата парламентарна комисия. Работа започна чрез доклада Магинес и становището за правото на конкуренцията, която гласувахме през декември, която за първи път бе, възпри... бе подкрепена изцяло на пленарното заседание. Работата на работната група за земеделските пазари бе приветствана от съвета на министрите, така че ще трябва да се занимаем колкото се може по-бързо с предложението Омнибус. Целта е да станат ясно дерогациите по отношение на правото в областта на конкуренцията, договорното право, Целта е да се, даде, да се дадат съответните права при договорните отношения на земеделските стопани с дистрибуторите. Целта е също така по цялата верига да се уредят отношенията с всички участници. Това се отнася за пазара на суровините и останалите пазари, нещо, което по-настоящем съществува за пазара на захарта. Дерогациите от правото в областта на конкуренцията са възможни по смисъл на член 209, а в случай на криза се използва член 202, ако правилно чуха преводачите. В член 220 се урежда въпроса за предлагането, като всички тези разпоредби показаха, че са от полза по време на кризата в млекопроизводителния сектор това лято. Благодаря на всички. Разчитаме, че Европейската комисия ще задълбочи тези предложения. Благодаря, господин Андрил. Благодаря, господин председател. Това е един важен доклад и аз на своя ред бих искал да благодаря на съдокладчиците които са подкрепени от Мишел Дантен, който работеше за общата организация на пазарите. Предложението Омнибус, по мое мнение, изисква нашето внимание. Не трябва да целим прекалено много, за да не се провалим. Това, което се предлага, е важно за всички сектори. Деветдесет изменения са внесени по доклада. Това означава, че от тук нататък ще трябва да се съсредоточим върху същественото. А кое е същественото в този доклад? Същественото економическото положение, в което се намираме в Европейския съюз. Нещо, което каза и господин Дантен преди малко. Всичко, което е свързано с общата организация на пазарите. Всичко, което е свързано с кризата в селскостопанския сектор. Смятам, че трябва да насочим усилията си да не се разпиляваме, ако желаем да се впишем в графика и да спазим ангажиментите си. Страхувам се, че ако има прекалено много изменения, няма да може да се справим и да ги обобщим и да започнем тристранния диалог както се предвиждаше през есента 2017 година, за да може 1 януаря 2018 година всичко вече да е а, решено. Основните въпроси и вторичните въпроси трябва да бъдат отчетени в доклада. Нека да се насочим към същественото. т.е. е свързано с общата организация на пазарите. Uh, Благодаря и аз искам да се присъединя към поздравленията към докладчиците. Предложението на комисията позволява да се прекрати, да се а, а, да се прекрати а, действието на а, критериите за активни ферми а, и сега се възстановява положението преди реформата от 2013 година. Това няма да бъде важно за Обединеното кралство, но въпросът е принципен. До 2022 година ще се провеждат реформи в законодателство, в, аграрния сектор. Комисията иска да намали бюрокрацията. Всеки говори за това. Малко знаят как да се направи, как да се постигне баланс между контрола и прилагането. Измененията за новите инструменти за управление на риска, за гаранция или за страховка на имуществото, за защита срещу вносни продукти. И всичко това възлиза на 20-30% от цялото законодателство. Цялото становище предлага организации, които преговарят, да имат по-голямо влияние. Аз приветствам това. Пакетът за млеко добива а, или правителствата трябва да окоръжават заведелците да се възползват от всички възможности. Госпожа Милър. очакванията на земеделците от този законодателен проект, пакет е, са много високи. Благодаря на Пао и на Алберт за тяхната работа. Дори предложението на комисията не е съвършено, се надявам опростяването да стане осезаемо при е, земеделците 2018 година. Е, надявам се държавите членки да спазват принципа за пропорционалност и да се отчитат по-дребните мерки. По отношение на зелените растения и границата за определене на размера на стопанството от 18 хектара също съм съгласна с това. А, по отношение на организацията, мога да кажа, че ние в Германия сме доста напреднали, а, но не сме съгласни с а, ограничаването на количеството на млекодобива а, и предоставянето на, на средства на помощи. Предложението за лоялна конкуренция, тук не знам дали подходът е правилен. Питам се а, защо в изменение 79 се а, изключват секторите на млекодобива и производството на захар, където има писмени споразумения. За мен а, не е ясно. А, германската антитръстова служба потвърди, че положението е, се различава. Господин Фланаган. Благодаря. Ще оставим броя на измененията на демократичния процес. Ако а, трябва да се внесат 100 изменения, които да направят предложението по-добро. Аз съм съгласен с това. Но нека да разглеждаме измененията по съдържание а, а, и да ги разглеждаме не в политическа гледна точка. Аз самият представлявам стопани, които получават помощи по стълб 1 и зависят от втория стълб. Тук нещата са възможно най-сложните. Експерти и неправителствени организации са единствените, които се справят а, с а, бюрокрацията. чудих се какво иска да каже Пауло а, с а, избягването на прекъсванията по стълб 2. А, много а, земеделци са разпънати на кръста от а, а, тези прекъсвания. А, в Ирландия имаме много, а, много ясен начин за екологизиране с а, разпределяне на площа и а, някои хора а, се възползват а, дори прекомерно от това. Господин Посът. Този доклад потвърждава опасенията ни, че се занимаваме с процедура по омнибуса, не с опростяването на аграрната реформа. Не ни очудва, че е, господин Декастро и Алберт Дес а, още повече а, наблягат на екологизирането. А, очаквам а, това да бъде още по-актуално за бъдеще. А, Застраховките срещу риск бяха обсъждани по време на последната градна реформа, не ги одобрихме. Ще се доближим до американския модел, ако се застраховаме срещу всичко. Но във всеки случай, за мен това не е част от а, пакета Omnibus. А, а не може нещо, което сме обсъждали подробно до сега и е било част от последната аграрна реформа, да влезе в а, някакво а, си изменение. Господин а, Дантан спомена организациите на пазара. Тук не успяхме да се наложим като парламент, иначе щяхме да сме малко по-напреднали но измененията, някои от тях са много важни и сочат към следващата реформа на съскостопанския сектор. А, в този смисъл съм съгласен с някои от измененията, но защо всичко трябва да влезе в процедурата по омнибус? за мен е, много предложения не са е, опростяване, а изменение на решения, които не са удобни на един или друг. Господин Агню. Интересувам се от последния параграф. Е, става дума за застраховка на приходите. всъщност е, е, отчитането би трябвало да бъде е, в центъра на вниманието, защото при фермерите доходите малко по-трудно се определят колко дълго продължават процесите. Естествено, сроковете са изключително важни, както и индексирането при, да кажем, доход на хектар или на единица положен труд. Е, ще трябва да определим нещата малко по-точно. Естествено, е, идеята е чудесна, но страхувам се, че ще бъде изключително сложно да я осъществим на практика. Е, би трябвало да помислим. Господин Агилера. Грация, президенте. Ами си sí Госпожа Агилера, Харесва ми е, текста, който представиха е, господин е, Декастро и господин Тес. Е, мисля, че и други колеги са работили активно по е, е, становището. Е, до тук добре, но какво става сега в е, нашето селско стопанство? 162 е, Б е членът, който ме интересува. Представлява ли този е, член е, определен проблем? Ще трябва ли да поработим по него? И освен това, националните е, така да се каже, препратки малко ме смущават. Споменават се 14 държави тук. Аз, аз и мисля, че би трябвало да отнесем нещата към регионите. Има много региони, в които в моята страна съществуват и добре работещи организации на производителите, но а, други региони, в които няма. Струва ми се, че формулата трябва да се подкрепи, тя е, е ясна. А, а що се отнася до о, младите фермери, е, те като че ли е, е, зависят много от помощите, които им се предлагат, докато организациите на производителите не са склонни да ги подкрепят. Аз ще е, внеса изменения по този е, е, въпрос. Комисията би трябвало да се погрижи в по-голяма степен за младите е, е, с костопански производители. Благодаря, господин председател. Благодаря много и на авторите на становището и на останалите колеги, които са работили по текста. тъй като кризата е тежка, не можем да стоим с кръстени ръце. Трябва много активно да започнем с обсъждане на нашата сълскостопанска е, политика. Е, да, предложението за 20% е, ми харесва. Това би трябвало да въжи и за останалите сектори, но ние не можем да си позволим да подвеждаме всички сектори под един знаменател, така че трябва да диференцираме нещата. А що се отнася до колебанията, до нестабилността при е, е, на пазара, управлението на риска мисля, че действително би трябвало да засилим акцента върху прозрачността на пазара. Нещата не са достатъчно ясно формулирани. Ние винаги сме казвали, че е, целите на ОСП трябва да са на преден план. Да, благодаря, господин председател. Аз бих предупредила, че съществуват рискове по отношение на съществените промени в ОСП. Да, при преките плащания бих казала, че действително по отношение на младите фермери ще трябва да се направи повече. А що се отнася до тези организации за договаряне, Въпросът е как да стане съвсем ясна разликата с признатите, разрешените или лицензираните организации на производителите. В момента в Европейския съюз съществува доста различия между отделните държави членки и в това отношение е, трябва да се внимава, може би, е, там е, именно, за да постигнем повече конкурентно способност, ще трябва да направим някои изменения. Изменение 26 е много важно тъй като тук става дума най-вече за а, периода на валидност, а, м, който засяга земеделските стопани. И а, транспонирането, а, прилагането на а, а, мерките по отношение на селските райони е много важен момент. Опростяването на процедурите е, във връзка с проектите създава в момента доста нестабилност и е, неувереност. Нещо, което е много важно според мен е, е да не разширяваме е, е, инвестиционните възможности, така че те да обхващат и не сълскостопански. Е, продукти. Е, в никакъв случай не бива да го допускаме. И е, член 60, алинея 1 и 2 се отнасят до мерки, свързани с природни бедствия, но също и демографски промени, миграционни процеси, беженски процеси. Това според мен е грешка. Ние отделяме е, достатъчно финансови ресурси по всички тези въпроси, така че не би трябвало да е, стоварваме и това бреме на, е, в рамките на ОСП. Да, благодаря, господин председател. Знаем, че регламента Омнибус е много важен във връзка с реформата на ОСП, но същевременно става дума за много-много желания и то различни интереси и желания, така че авторите на становището са в, така да се каже, принудени да направят един широк шпагат ще обърна внимание на следното. Необходимо е повече време, за да обсъдим всичко това, което е свързано с програмите за селските райони. Трябва да удължим срока на тези програми до 25-та година и по този начин ще постигнем повече сигурност, повече стабилност и ще укрепим доверието трябва да се опитаме е, да внесем повече справедливост по отношение на конвергентността. Може да се желае нещо повече е, и най-вече край на бюрократи... бюрокрацията или намаляване на бюрокрацията. Да, е, това е изключително важна повеля. Трябва да направим колкото е възможно повече. Госпожа Аренс. Да, благодаря много на двамата докладчици, както и на всички останали, които активно са работили по досието. Откакто съм тук, не съм преживяла друга такава ситуация, в която да се реформира бюджета и така да се каже, организацията, общата организация на пазара да е на челно място в рамките на тази реформа. Това е, е изключителен момент, действително много важен. Трябва да разгледаме въпроса за постоянните пасища. Не всички е, е, държави членки имат е, толкова много възможности да поддържат постоянни пасища. Да кажем, в средиземноморските страни, само в планинските райони има възможност за поддържане на постоянни пасища. Трябва да осъзнаваме тези различия и също времено, когато става дума за организации на производителите, трябва да кажа, че в нашите държави също отношението на земедалските стопани е различно към тях. Хубаво би било естествено да насърчим обединяването на фермерите, е, да кажем до 40% е, е включването на земеделски стопани в такива организации, но това е само в някои региони. Тоест има различия в регионално отношение. Освен това понятието активен фермер. Това не е като че ли за всеки ще трябва да отделим малко повече време, за да разгледаме по-задълбочено този въпрос. Следващият оратор. Благодаря на докладчиците, които представиха интересен доклад. В момента размишлявам върху системата на застраховките. Това е, е много е, важен момент, но не знае дали предлагания модел действително ще се работи. Много е, хубаво е да премислим изцяло системата с отделните е, елементи. Дали всички застрахователни фондове е, Е, работят по еднакъв начин, дали плащат е, при настъпване на щетата е, еднакви обещетения. В някои случаи в Италия просто застрахователните фондове и компании плащат 0,0%, т.е. нищо. Как ще ги накараме да покриват щетата адекватно? Не мисля, че е, по отношение на е, генно модифицираните организми е, можем да се споразумеем изцяло. Да, що се отнася до вината, ще трябва да уточним нещата и по отношение на съдържанието на алкохол и концентрацията на алкохол, защото в крайна сметка е, това до голяма степен, е, а, а и другите съставки. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата са докладчици. Е, гръбнакът на цялата система е упростяването – Нуждаем се е, от финансов ангажимент, е, за да е, гарантираме съществуването е, и работата на земеделските стопани. Е, смятам, че е, хармонизацията по отношение на активните фермери е нещо положително. Укрепването на ролята на организациите на производителите също, както и възможността да сключват договори контролът върху доходите, независимо от правилата за предлагане на продукцията в условията на криза. Това са положителните елементи. Трябва да предприемем по-активни усилия, за да спрем нелоялната конкуренция. Това е мнението и на съвета. Младите фермери трябва да бъдат е, е, подкрепени в много по-голяма степен. И нека да си дадем сметка, че тези, които в момента са млади, след броени години вече няма да са толкова млади. Така че а, е, ефективността на програмите е, е от голямо значение за тях. А, също и ефективността на програмите за селските райони, които ще насърчат развитието на е, селското стопанство. Благодаря, господин е, председател. Малко се поучудих, е, господин Декастро, когато споменахте ориса като така, растение, отглеждано под вода. Колко са оризовите насъждения в Европа? Освен това, в някои случаи става дума за чисто енергийни растения. Ние в нашия нов закон за възобновяемите енергийни източници на създадохме условия за е, изтласкване на заден план, така да се каже, на е, производството на хранителни, е, на храни и на растения и животни за храна и заложихме най-вече на енергийните растения. Но това ми се струва, че не е най-добрата тенденция. И така, когато говорим за застраховките, мисля, че би трябвало да мислим най-вече за нашите замеделци, за фермерите, а не толкова за застрахователните компании и начина по който те работят. Съвсем накратко ще се спра на въпрос, който е много важен за нас. Начинът по който ще се извършват проверките. Проверки в смисъл на наблюдение, за да можем да отговорим на очакванията на нашите фермери. Трябва да идентифицираме проблемите. И проблемите са свързани най-вече с финансирането на организациите на производителите. Когато, да кажем, една организация на производителите реши да изгради кланница, ще получи само кредит е, в размер на 50% от разходите. Ако обаче дружество, е, което работи в друга сфера, е, създаде, да кажем, някаква допълнителна фирма или е, филиал, получава е, е, финансиране в рамките на 80%. Освен това, би трябвало да мислим и за схемата за разпространение за търговците на дребно е, и за търговците по веригата. Ако един е, е земеделски стопанин е, има, да кажем, 40 е, е, животни, той би трябвало да може и съвсем пряко да направи контакт с кланицата, ако се стигне до кланица. Четиридесет процента за а, земеделски кооперации. Е, е, дали правилно ви разбрах, това е доста е, изненадваща цифра за мен. Госпожа Макинес, съжалявам, че се включвам на един по-късен етап в тази дискусия. Става дума за един сложен доклад. Ще се спра на понятието активен е, фермер. Е, ние е, разглеждаме това понятие в рамките на реформата. Е, като че ли е, комисията е, е, така провежда дебата по този въпрос, сякаш понятието активен фермер почва да става излишно. Различно е разбирането и на държавите членки по отношение на а, активното фермерство и активните фермери. Те са поставени в различно положение. Е, хубаво би било да знаем какво е становището на комисията в момента. Освен това, когато говорим за финансиране и за кредитиране, не бива да смятаме, че има нови свежи пари и нов механизъм за финансиране. Не, няма. Е, правилото 50-50 очевидно се измества. Комисията желая, така да се каже, 100%. Ние не сме много доволни. Ще трябва, може би, да включим и допълнителни текстове във връзка с веригата на доставките и контрола а, е, върху доставките. Това не е нова идея, но а, е, тя е а, е, доразработена тук в доклада. Аз може би ще подготвя някои предложения а, в допълнение на това, което докладчиците са предложили на нашето внимание. Във всеки случай им благодаря за работата. Благодаря да чуем сега Европейската комисия. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и за възможността в този късен час да направя някои бележки по предложенията на докладчиците. Мисля, че има няколко положителни елемента е, от гледна точка на комисията. Първо е, ще подчертая това, че е, докладчиците са решили да запазят една голяма част от основните е, елементи в предложението на комисията. Говори се за активния фермер. Да, действително разпоредбата по отношение на активния фермер се обсъжда в рамките и на последната реформа на ОСП. но междувременно констатирахме, че този инструмент е свързан с много административни затруднения и пречки. И действително всичко това, което е, кандидатът за е, така, квалификацията активен фермер би трябвало да извърши, е, надхвърля, така да се каже, рамките на нормалното и разумното би трябвало, може би, да заложим на принципа на субсидиарност и да оставим държавите членки, изхождайки от условията на място, да предприемат съответните стъпки, за да регламентират тази процедура. Едно от измененията се отнася до регистрирането фермера, който е, е регистриран в Националния регистр като активен фермер, е така да се каже активен фермер персе. Но това означава на практика, че критериите се уточняват от държавите членки. И е, именно по тези критерии, е, по които става вписването в регистъра, се определя и кой е активен фермер и кой не е може би за това има предложение да се отмени разпоредбата, предложена от комисията и да се хармонизират условията. Господин Шекерски, комисарят Хоган, а и председателството на съвета смятат, че трябва да продължим с пакета за упростяване, е, защото омнибус всъщност е точно това. Е, споменати бяха е, редица реформи на ОСП, но настоящата реформа е свързана с сроковете Политически а, е, противоречив е въпроса, а, е, който обсъждаме в момента. През 2017 година ние е, се стремим да разработим предложение, което действително да е от полза за земеделските стопани. През 2018 също е, ще запазим естествено е, периода на финансиране за програмите 2017-2018, за да няма прекъсване. Комисията смята, че е, е, фермерите е, е и тяхната работа в контекста на упростяването ще бъдат е, предмет на много задълбочени наблюдения и анализи. Намаляването на прага на доходите от 30 на 20%. Това на практика е, е отдалечаване е, от критериите за е, екологичните мерки, защото там бяхме предвидили 30%, ако си спомняте. Тоест, тук става дума за конфликт на интереси. Съответните компетентни органи би трябвало да е, управляват, да насочват процесите, а не да диктуват е, е, свои решения. В един момент ние ще трябва да започнем да работим по МФР и тогава ще установим, че едно удължаване на периодите за проектите за селските райони най-вероятно няма да се съчетават с периодите в МФР. Когато говорим за финансиране на зелените мерки, трябва да си даваме сметка, че става дума за е, един сложен въпрос, който се атакува от много страни е, и всъщност атакуването на е, екологичните мерки е и критика срещу действащата ОСП. Има едно изменение, в което се посочва увеличаване на или засилване на концентрацията на алкохол във виното, но това е в противоречие с действащата уредба за вината. Да, сумата 250 е, е, се предлага тук. Това е нещо, което според мен не съществува в момента е, никъде в нито една от държавите членки. 415 милиона са предвидени в бюджета. И подобна клауза се предвижда и в е, националното законодателство. Ако имате е, заложена подобна цифра, е, тогава трябва да я запазите. Няма да навлизам в повече подробности, времето доста напредна, но това са в общи линии основните проблеми, които тревожат комисията започваме да разглеждаме много внимателно и задълбочено измененията, които предлагате. Регламентът Омнибус би трябвало да влезе много бързо в сила. Става дума за деликатни политически въпроси, които, по които мненията се разминават до голяма степен. Очевидно, процесът ще бъде, ако не е дълъг, най-малкото много сложен. Благодаря ви. Госпожи и господа, съжалявам, че сбърках името на ръководителя на дирекцията към комисията, е, нарекал го Роберт, но е, ето, че е, и Роберт не е лошо име, нали така? Господин Текастро и след това господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които взеха думата. Благодаря ви за коментарите. Благодаря и на господин Тес. Ние ще обработим заедно цялата получена информация. Нека да се спра накратко на няколко неща. Надявам се, че не съм бил погрешно разбран. Работата ни беше трудна. Както каза госпожа Магинес, няма промяна в бюджетния пакет – Така че нека да няма недоразумение в това отношение. Наказаното от господин Фланиган относно развитието на селските райони, нещо, което каза госпожа Костингер. Опитваме се да направим така, че държавите членки да не изостават новия програмен период все още не е влязал в сила, така че някои държави членки попаднаха в нещо като капан. И ние се опитваме да гарантираме на всички, е, че ще вървят заедно. Това се отнася най-вече за е, селските райони. Просто да няма никакво прекъсване на достъпа до подкрепа. Относно общите пазари, казаното от господин Дантен. Опитваме се да работим заедно с комисията. Опитваме да предвидим това, което се казва в предложението Омнибус, защото това може би ще бъде последният законодателен пакет на нашият мандат. И ако желаем да направим нещо, сега е момента. Много хора се оплакват от бюрокрацията, от кризата в сектора. Ето това е една златна възможност. Може да направите предложение. Може да коригираме а, някои от елементите на предложението на комисията, защото в противен случай просто ще си останем с оплакванията. Хайде, нека да направим нещо конкретно, да има конкретно законодателно предложение, за да подобрим положението на селскостопанските производители. Сега е, имаме такава възможност, нека да се възползваме от нея. Относно управлението на риска – Бихме искали прагът от 20-30% да се прилага също така и към застраховките. Но не това е включено в сегашното предложение на комисията. Просто не се иска този интересен инструмент, който предлагате, да има по-разширен обхват. Нека този инструмент да обхване много повече елементи. елементи. Говорим за малки промени. Малки промени, които вървят в посоката, която ни е задала Европейската комисия. Защо да не разширим обхвата на това, което предлагате? Говорите за природни бедствия. Необходимо е да разработим инструменти, които да се прилагат не само за случаите, в които е изпълнен критерият за 20 или 30%. Толкова много неща имам да кажа. Няма да имам време а, е, за всичко. А, е, много е натоварен графика. Ние ще гласуваме през а, е, май в нашата комисия. Преди, разбира се, да се проведе гласуването в комисията по бюджета. Комисията предлага 22 мерки. Ние предлагаме няколко допълнителни. В крайна сметка това е идеята на процедурата по съвместно вземане на решение. Благодаря на председателя, благодаря на всички колеги, благодаря ви за предложенията. Наистина това е една чудесна възможност да бъдем по-амбициозни. Благодаря на всички докладчици се в сянка и на всички, които желаят да се включат в бъдещия дебат. Господин Дес. Благодаря. Днес няма да отнема много време. Водих си бележки за много от засегнатите въпроси. А, по отношение на това, че се опитваме да ограничим екологизирането. Не, искаме да го направим по-ефективно. Искам да отхвърля това обвинение, че искаме да подкопаем екологизирането. А, колегата от а, Италия, който каза, че оризът не е важна култура, искам да кажа, че в Италия след пшеницата на второ място по важност е ориза. А, и колкото по-малко трябва да внасяме от чужбина, толкова по-добре. Елизабет спомена някои неща, за които, на които сега няма да се спирам. Комисията спомена продължаването след 2020 година. А, искам да обърна внимание, че в текста е казано до вземането на ново решение от парламента. Трябва да работим с преходни правила. Трябва да чакаме уточняването на бюджета и а, тъй като 2020 година предстоят и а, нови избори, трябва да осигурим а, а, непрекъснатост на мерките. Разбира се, че ще продължим да работим върху този доклад, така че в крайна сметка да имаме едно разумно становище. Господин Дантон три коментара във връзка с общата организация на пазарите. В отговор на госпожа Агилера най-напред въпроса за нелоялните търговски практики. Честно казано, от правна гледна точка това би изисквало години работа и аз не виждам как нашата комисия може да извърши тази правна работа. Затова предложих ако докладчиците са съгласни, Европейската комисия да изготви правно становище преди 30 юни 2018 година по въпроса. На следващо място Организацията на производителите. Организацията за а, водене на преговори. Селскостопанските производители правят необходимото, за да имат а, а, подобни камери – ако те са готови да посъбят по този начин, трябва да им се даде възможност да излязат на пазара и да бъдат конкурентоспособни. Но ако искаме да разширим обхвата на пакета за млякото, т.е. да им дадем възможност да се събират, за да водят преговори, то тогава трябва да внимаваме да не започнат всякакви хора да се събират на всякакви теми. А, наистина трябва да се направи разграничение между двата случая. Всичко това, разбира се, може да бъде регулирано в рамките на един и същи пакет. Но ще допълня по-късно по време на дискусията. Дами и господа, два кратки коментара искам да направя и аз. Но есть души до Първо, нашата комисия има големи постижения по поредица от доклади. Доста доклади сме изготвили във връзка с конкуренцията. На лице е виждаме воля да а, взаимстваме от постиженията, постигнати чрез предишните доклади. Нека да се възползваме от този опит. Нека екологизирането да има човешко лице. Нека селскостопанските производители да разберат какво означава екологизиране. То да не бъде просто един изкуствен термин. Може би ще се нуждаем от специални инструменти за тази цел. Едва ли ще успеем да го направим в този доклад, но винаги, когато се срещам с министрите, аз се опитвам да ги убедя да въведат финансови инструменти, за да може някои елементи да се променят преди следващия мандат, защото следващия мандат ще се занимава основно с финансовите инструменти. Не желая да обсъждаме втория стълб и развитието на селските райони. Всички знаем от какво значение е той. И така. Бих искал да благодаря на докладчиците. Ще трябва да работим усилено и бързо. да обменяме информация, да си сътрудничим с Генерална дирекция селско стопанство на Европейската комисия. И ако можем да направим нещичко по-рано от предвиденото и да го направим добре, нека да го направим. 21 март до 4 часа могат да бъдат внесени изменения. Трябва да приключим преди да започне работата си комисията по бюджета. Има ли въпроси? Точка 8. Делегираните актове за екологизирането. Както се спомняте, на 9 март, след многобройни искания на политическите групи, бе започната писмена процедура от секретарията относно възможността за заобикаляне на решението на координаторите на Агри от 28 февруари първото си становище ние не искахме да има удължаване на крайния срок. Координаторите не искаха да се изиска удължаване на срока и това решение бе одобрено от комисията. Междувременно, след дискусии в политическите групи и координаторите, стана ясно, че отново трябва да погледнем решението. Затова започна и писмената процедура, която бе инициирана от секретарията. Консултациите ни накараха да осъзнаем, че мнозинството, имайки предвид броя на депутатите в политическите групи, подкрепя идеята за удължаване на срока с два месеца. Срока за обжалване. Ако има въпроси, виждам, че господин Дез вече вдига ръка. Секретарята ще ви представи процедурата. Господин Дес, имате думата. Благодаря, господин председател. И аз смятам, че трябва да кандидатствам за удължаване на срока. Социалистите и демократите вече два пъти искаха такова е, удължаване. А, ние сме съгласни. А, Европейската комисия а, обхваща с това решение 14 делегирани акта. Това не е приемливо за нас. А, не можем да излезем със становище по отделните точки. За това искам да помоля колегите първо да поискаме удължаване на срока за обжалване, може междувременно да разговаряме с комисията, за да постигнем компромис, удовлетворителен за всички. От 12 години е, работя тук. Смятам, че комисията не подхожда правилно към парламента. Всички 8 политически групи помолиха комисията да предприема друг подход а, тя не се съгласи и затова сега смятам, че трябва да поискам удължаване на срока за обжалване. Господин Андрио. Благодаря, господин председател. На този етап от дискусията няма да навлизам по същество на дискусията, но ще се изкажа относно формата на досието, защото създаваме един неприятен прецедент в демократичния свят. Тоест, Имало е дискусия между координаторите, координаторите са гласували, имало си е мнозинство, имало си е младсинство. Така че тук говорим за политическа етика. Аз съм изключително прям. Когато има дискусия, когато се гласува, както винаги има младсинство и мнозинство и се прилага решението на мнозинството. И сега да преразглеждаме вече проведено гласуване, ма извинявайте. Питам се това демократично ли е. Гласували са координаторите, има протокол с резултатите и сега ще преразглеждаме гласуването. Аз съм много изненадан от процедурата. Да, виждам, че това се случва, Отбелязвам си го. Но едва ли това е пример за демократично функциониране на нашия парламент. Така че, както вече казах, по същество няма да се спри, спирам на дискусията, защото дискусията по същество вече е водена на ниво комисия. Та ружница гласов, личона ведук гласование koordynatorów. Има обаче разлика, много малка разлика в гласуването по време на координаторските заседания, но принципно сте прав. Нямаше ясно решение взето от мнозинство. Но, както казвате, водът се проведе и имаше резултат все пак. Напълно разбирам а, това, което казахте за демокрацията и как тя трябва да работи. А, но всичко това беше част от диалога. Искам да кажа, че съм много недоволен от хода на нещата. Можехме да избегнем всичко това. Искахме да направим консултация с правната служба. Смятам, че а, ако една политическа група има желание, може да поиска гласуване, но не можем да обсъждаме този въпрос, докато накрая се постигне, се наложи решението на една политическа група. Ако в гласуване на комисията се стигне до решение, това е демократично решение. Това предложиха и социалистите и демократите но да променяме правилата, докато постигнем мнозинство, ето това е с което имам проблем. разбирам изказването на Алберт Дес. Той каза, че до сега е било така, че ако една политическа група има желание да се удължат сроковете, това е било осъществявано. И аз не смятам, че а, по принцип ще пострада процедурата, но просто не съм доволен от подхода на секретарията. Не биваше да го правят а, така. Смятам, че това е решение, което се взе с мнозинство. Беше трудно решение и няма какво толкова да се дискутира повече по този въпрос. Председателят, но аз смятам, че секретарията може да обясни какво точно сте е случило, защото секретариатът винаги ни подкрепя изцяло. Сега не трябва да обсъждаме наново всичко и нямаме нужда от нови конфликти, просто а, записвам всичко това, което казахте. Във всеки случай имаме достатъчно време да организираме гласуване. Не сега, защото не присъстват достатъчно членове на комисията, но можем да организираме ново гласуване – така че председателят на секретарията ще има предложение, което можем да изслушаме. Благодаря, господин председател. Доста деликатна тема, така че ще се опитам да се придържам към фактите. Няма да повтарям как се случи всичко, но в отговор на казаното от господин Андрия, от чисто процедурна гледна точка, ние от секретарията смятаме, че това, което е решено от координаторите, може да бъде променено от координаторите. На тази база председателят решава да се преразгледа решението.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 Donc voilà, il était expliqué que ce que les coordinateurs ont fait, les coordinateurs peuvent le défaire. Казвах, че това, което са решили координаторите, може да бъде променено от координаторите. Когато комисията е взела някакво решение, може после да го промени и не създаваме прецедент. Просто решихме да не излизаме с становище за решението за алкохолните напитки. Координаторите решиха да променят решението и това тяхно решение било одобрено не се случва много често, но се случва. Така че от процедурна гледна точка какво имаме? Нова препоръка на координаторите. Сега Комисията по селско стопанство трябва да реши дали е, одобрява или не. Както каза господин председателя, не сме задължени да гласуваме тази вечер. Може да гласуваме в комисията толкова. На 15 април изтича срока от 2 месеца. Какво означава това? Това означава, че ако председателят реши, може да се организира гласуване с конкретна дата, конкретен час и в дневния ред на следващото заседание на комисията на 21 или 22 март може да се впише гласуването. Ако трябва, ще си донесете картите за гласуване и тогава ще решим дали да удължим срок. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 20, 20, 20 to jest poniedziałek. Благодаря. 20 е понеделник, значи предлагам да бъде 21 вторник. Благодаря, господин председател. Не искам да удължавам дискусията. Надявам се, че няма да гласуваме тази вечер, защото е, това не е част от дневния ред. Най-малкото трябва да проявим уважение към останалите колеги, които не знаят, че тук ще се гласува. Внимателно чух представители на секретарията. Аз съм в началото на работата си като координатор и сега разбирам, че кога... и аз смятам, че когато координаторите гласуват и резултатът е одобрен, излиза, че този резултат може да бъде променен, ако правилно съм ви бил разбрал. Отново се поставя въпроса, ако има необходимото мнозинство. До това се свежда всичко. Било е проведено гласуване. Две групи са възразили. ли са гласували в комисията? И аз така отлично любопитство задавам въпроса. Proszę е, били e, podział на две групи в избие głosów. Добре, госпожи и господа. Имаше две групи. Едната получи толкова гласа, другата получи друг брой гласове и решението и одобрението беше взето от комисията. Имаше документи, включително и онези, които всеки член на комисията получава на хартия и в електронен вид. Така че комисията тогава взе решение да не се иска удължаване на срока за обжалване. След което продължи обсъждането в групите, между групите, поискахме консултация в писмен вид а, и тя излезе с следният резултат. А, с резултат, който промени броя на гласовете и за това решихме да обсъдим този въпрос. Така че сега предлагам да изслушаме мнението на господин Дес и на 21-и, вторник, ще гласуваме, когато ще могат да присъстват повече членове на комисията. Господин Дес. Господин председател, прастар демократичен принцип е, че едно решение, едно демократично решение в сила, докато не бъде заместено от друго демократично решение. А, сега, след обсъждането, има мнозинство за удължаване на срока а, и толкова. Ако не изпускаме срока, можем да гласуваме и на 21-и. Просто не бива да изпускаме този срок. Това е чисто процедурна забележка. Окей, okay, але ма пан посел рация и ma też е, е- Добре, Прав сте. Господин Агню е прав, но и господин Хозлинг също е прав. Благодаря, господин председател. Последно. Сетих се нещичко. Има график, има дата, която трябва да спазим. 15 април. На 21 март ще гласуваме дали ще искаме удължаване на срока или не. И след това в дневния ред ще предвидим да гласуваме възраженията. В случай, че комисията реши да не поиска удължаване, трябва да сме готови да гласуваме по вече внесените възражения, за да не изпуснем срока 15 април proszę państwa wprawdzie pani poseł kstinger mówi no e, ale to wyjaśnimy later госпожа Костинка казва не, но ще трябва да обясни по-късно какво има предвид. Сега е крайно време да а, дадем думата за работа на координаторите. Господин Дес.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 въпроса. Благодарим на господин Декастро господин Дест, благодарим и на преводачите, благодарим и за писмената информация.